Добре дошли на втората част от днешното заседание на нашата комисия. Започваме с а, първо разглеждане на проектостановището по доклада, който се изготви от комисията ИТРЕ на име Разгръщане на потенциал на следователската и развойната дейност в рамките на синята економика за създаване на работни места и растеж. Давам думата на докладчика ни Лаура Аджея. Имате думата. Президенте, колеги. Благодаря, госпожо председател. Колеги, Във връзка с този доклад по собствена инициатива искам да ви кажа, че винаги е, съм си давала сметка, че растежа в морските региони трябва да се съобразява с е, правилното ползване на морските ресурси. ресурси. Смятам, че тези природни ресурси е, трябва е, там, където са загубени, да бъдат възстановени трябва да се гарантира устойчиво развитие. Моретата, океаните са обект на силна ентропия, която поражда редица проблеми. Промяна на климата, промяна в екосистемите. Така че винаги във всички наши действия трябва да имаме предвид е, възможностите да се гарантира една устойчива, природосъобразна синя економика, е, без разбира се това да поставя под въпрос е, работните места за етостъп, е, свързаните с морето отрасли. От гледна точка на околната среда е необходимо а, да повишим познанията си за океаните преди да прилагаме нови технологии. Още повече, че трябва да се засили координацията на научно-изследователската дейност, ако искаме да бъдат разкрити нови работни места и да постигнем целите от стратегията за развитие на Европа до 2020 година. Ако искаме да развиваме морската економика и така, че тя да е източник на нови работни места, трябва да заложим най-вече на иновациите в области като е, корабостроителството, аквакултурите, пристанищните инфраструктури, риболова и рибарството. Важно е също така да бъдат запазени местообитанията, в които се намесва човекът. Друг елемент, който подчертавам, е морският туризъм. Морският и крайбрежен туризъм. Той е съществена част от факторите за економически растеж. Той трябва да се разбива обаче при пълно зачитане на изискванията за опазване на околната среда, на природните местообитания. Само така можем да, само създавайки нови форми на туризъм, можем да опазим природата. Не мога да говоря обаче за туризъм без да спомена, че е необходимо този отрасъл да се развива внимателно, по модерен начин, за да може реално там да се разкриват положителни, качествени нови работни места. В моя доклад поставям ударението и върху социалния диалог. Всички заинтересовани страни трябва да имат представителство в този диалог, който трябва да се води непрекъснато в конструктивен дух. Много е важно да бъде привлечено и гражданското общество и самите работници. Всички тези участници, които са свързани в системата, трябва да бъдат привлечени в разработването на политика за намиране на решения, съобразени с местните характеристики. Ако искаме да гарантираме траен економически растеж и разкриване на качествени работни места – е необходимо да гарантираме обмен на добра практика, обмен на идеи. От една страна имаме предприятията, които предлагат нововъведения, и от друга страна цял е, набор от фактори, които допринесат за устойчивото развитие. Мадам Джен. Благодаря ви, дам думата на докладчика всяка госпожа Джентиле. Се президенте, е, Госпожа Джентиле, благодаря. С голям интерес и слушах е, въведението на колегата и споделям ангажимента, който е поел и нейният подход, особено от културна гледна точка. Морската економика и ще продължи да бъде източник на економически растеж и на качествени работни места. Не бива обаче да забравяме културното измерение. Трябва да гарантираме, гарантираме устойчивото развитие на околната среда. Освен това е много важно да е, приближим този отрасъл е, до научно-изследователската и развойна дейност, да обвържем тази дейност с предприемачите, да не забравяме и културните и исторически традиции на крайбрежното население. Трябва да е, възприемам един подход към развитието на крайбрежните зони, който отчита е, е, културните е, характеристики и на съседните близки до крайбрежието региони. Необходимо е да посочим и новите умения, които ще се изискват в този отрасъл. Нашата комисия не трябва да забравя, че преследваме и една друга цел – Морската економика трябва да служи за приобщаване към на хората към обществената дейност, за поощряване на равното представане на мъжете и жените. Това е възможно също да се подпомогнат най-уязвимите хора, а именно иммигрантите, жените, хората с увреждания – nuova opportunità di ingresso nel mondo eh, del lavoro. È importante е, трябва да им се предоставят възможности да се включат в пазара на труда. Така че трябва този подход да бъде хоризонтален. Надявам се, че нашата дискусия ще даде качествен принос по всички тези аспекти. Според мен, целта, която сме си поставили, се приема и подкрепя от всички. В усилията за възстановяване на биологическото разнообразие и особено в района на Средиземно море, трябва да направим сериозни усилия, защото Средиземноморския басейн някак си остана страни, превърна се в символ на други е, събития. А не трябва да забравяме, че Средиземно море е източник на економически растеж, на устойчиво развитие. Средиземно море не трябва да се превръща в гробище. Е, Средиземно море е символ на надеждата за иммигрантите той, то трябва да бъде символ на мира, на приемането, на новото, да има ново призвание и да участва и в развитието на транспорта, на морския туризъм. Средиземно море е средата между севера и юга. Думата има съвеща Кочева Сянка от Торман. Благодаря ви, че бяхте председател на съданието малко по-рано днес, а сега се докладчих в Сянка. Благодаря ви, госпожо председател. Ще бъда кратка, защото смятам, че становището, изготвено от докладчика ни, е много добро. Радвам се, че я поставя акцента върху необходимостта от подобряване на необходимите умения в синята економика достъпа до необходимите умения, разбира се, е предусловие за достъп до пълния потенциал на синята економика. Радвам се, че докладчика говори за устойчиво използване на морските ресурси, както и за кръгосъобразни видове транспорт. И накрая бих искала да благодаря на докладчика за акцента, който постави в социалния диалог в рамките на синята економика, тема, която също смятам за много важна. И след това, според мен, в становището липсват няколко елемента. Първо, за мен е много важно да подчертаем колко важен колко важно е корабостроението, когато говорим за синята економика. Не бива да подценяваме възможностите за подобряване на бизнес средата за е, корабостроението, както и повишаване на екологосъобразността на този отрасъл. Второ място смятам, че трябва да обърнем време внимание на огромния потенциал за възобновяеми енергийни източници в рамките на синята економика, като например офшорните вятърни електроцентрали. Според мен това е голям потенциал за по-независима е, от енергийна гледна точка и по-екологосъобразна Европа и моята родина Дания има опит в тази област. Ще внеса няколко проекто изменения в тази насока. Още веднъж благодаря на докладчика и с нетърпение очаквам по-нататъчното ни сътрудничество по това становище. Благодаря ви. Thank you. Благодаря. Сега давам думата на господин Бах, който представлява докладчика в сянка от името на НП. Благодаря ви. Най-напред бих искал и аз да благодаря на госпожа Лаура Аджея за изкопаното от нея както становище. Това е един а, добър документ, който ще ни даде възможност да изготвим едно добро становище. От економическа гледна точка синият економика е важна за Европейския съюз. И то не само заради големия брой работни места, които се създават пряко в отраслите, свързани с морето и морското дело, но и с големия брой работни места в отраслите, свързани с морското дело. Както казва документ на Европейската комисия, синята економика има потенциал около 4,5 милиона работни места и около 500 милиарда евро БВП годишно. Затова е важно да разработим една устойчива синя економика, в частност работейки на регионално и местно равнище и имайки предвид особеностите на всеки крайбрежен регион. Както казва и колегата Чея в доклада си, опазването на природните ресурси и взимато предвид на аспекти, свързани с околната среда, са много важни, за да се гарантира устойчива синя економика и да се насърчи създаването на работни места. Има обаче и други аспекти, които по които трябва да търсим по-добро, по-добро развитие, като например подобряване на познанията ни за морските екосистеми, както и е, по-добри системи за обмен на данни. Защото е необходимо по-добро сътрудничество и по-висока координация между държавите членки и морския сектор. По-доброто разбиране на наличните ресурси, тяхното състояние ще подобри научните познания, които служат за основа за взимане на решение на европейски, в рамките на Европейския съюз. Също така, по-реалистични познания за сектора ще насърчат инвестициите както от публичния, така и от частния сектор. Друг много важен елемент са познанията. Синята економика ни предоставя много големи възможности за риболов, за развитие на аквакултурите, за биотехнологии, за използване на океаните с производство на електроенергия. И за да се развие напълно този потенциал, ме нужда да високо квалифицирани служители в всички тези отрасли. И не на последно място трябва да се подобри привлекателността на отрасъла, за да се привлекат повече млади хора. В заключение бих искал да кажа няколко думи за морският и крайбрежен туризъм. Той е много важен, както вече беше, както споменава и Лаура Аджея, много важен за голям брой крайбрежни региони и за да се насърчат пряко и непряко свързаните с морското дело възможности за създаване на работни места, особено от МСП. Благодаря ви. Thank you very... Много благодаря. Мисля, че има някакъв представител на а, Генерална дирекция МАР на Европейската комисия. Господин Фрайс, имате думата. I am Marco Weidert from DG Research and Innovation. Съжалявам, господин Фрис не може да присъства. Аз представлявам генерална дирекция инновации на Европейската комисия. Благодаря ви, госпожо председател. Най-пред бих искала да благодаря на докладчика и на докладчите в сянка с интересните идеи и за положените от тях усилия. Отбелязах си а, вниманието, което отделяте на уменията на работещите в този отрасъл, както и вниманието, като отделяте на околната среда и възможност за даване на работни места. Благодаря ви. А сега давам думата за заключителни думи на госпожа Аджея, докладчик. Благодаря отново. Благодаря на всички колеги, които се включиха в дискусията. Те дадаха много ценни идеи, които ще ми дадат възможност да допълня доклада. Говорим за синя морска економика, за морски туризъм. Тук сме представители на 28 държави членки но, но всеки път говорим, ситуацията се променя. За всяка страна нещата стоят различно. Важното е да имаме общо виждане, съобразено с нашето многообразие, да имаме нещо общо. Благодаря на госпожа Джентиле, тя е моя сънародничка. Много високо ценя вашето участие и вашите идеи. Очевидно е, че трябва да взимаме предвид всички изложени становища. Те имат голямо значение. Да, ще отчетем възобновяемите енергийни изходи. Благодаря на господин Бах. Тези е, идеи ще позволят да подобрим доклада и да стигнем до една обща един нагледна точка. Смятам, че трябва да имаме обща визия. И колкото по не сме, толкова повече нашето мнение ще има тежест. 22 април е крайния срок за измененията до обед и в, на 28 май ще приемеме текста в парламента. Сега пристъпваме към 11 та точка от дневния ред. Първа обмяна на мнения по проекто доклада на госпожа Агия за законодателните предложения за решение на съвета за насоките за заетост. Отново давам думата на госпожа Агия. Заповядайте. Залата пак е пълна днес. Първото, което искам да кажа е, че съм много благодарна на докладчиците в Сянка за много успешното сътрудничество. Те допринесаха много за усъвършенстването на този текст. Всеки път, при всяка наша среща, съм се опитвала да постигнем общо виждане, обща идея по отношение на основните за насоки, които съвета трябва да даде на държавите членки. Защо се стремим към тази обща визия? Аз подробно анализирах документа и го сравних с този от 2010 година – това ме накара да се запитам все пак каква е точно структурата на документа от 2010 година и какво е било неговото въздействие. Според мен ефект от него е доста ограничен. През 2010 се посочват целите, които преследване. Този път обаче няма цели. Трябва да помислим по това. Затова реших, че трябва да се възстановят тези цели в текста. Някои ми казаха, че се налага стратегията до 2020 да бъде преразгледана. Но нека не забравяме, че имаше и допитване до гражданите, които посочиха какви са техните изисквания спрямо целите, залегнали в стратегията. Доста от целите не бяха постигнати, но това не означава, че те трябва да бъдат отменени или поставени под въпрос. Това не означава, че трябва да се примирим с факта, че не ги постигаме. Напротив, трябва да положим повече усилия, за да ги реализираме. Затова наблягам на, на връщането, настоявам за връщането на тези цели. Освен това, разгледах ситуацията в по отношение на заетостта и безработицата в Европа. В някои страни целта е безработицата да се намали с малък процент, както и бедността. Някои страни са по-изложени на бедност от други, но в някои страни вече не говорим за риск от бедност, а за абсолютна бедност. Така че исках да върна тези елементи. искам да разглеждам всичко това като поражение, като изходна точка, като трамплин за постигането на обща визия. Друг важен елемент е данъчната сфера – Готова съм данъчната част на текста да бъде прехвърлена другаде, но може би докладчиците в сянка би, биха могли да ми кажат как да бъде направено това, без да навреди на текста. Да ми да, да, или да дадат, за да, да могат да се дадат указания на държавите членки, които трябва да знаят къде могат да се, как, по какъв начин да набират данъци, без да е, на, облагат е, доходите. Създаване, поощряване на зелените предприятия, на равенството между двата пола. Нещо, което малко ме обесърчава е, че в основните насоки от 2010 година се споменават някои социални категории, а сегашните не. Те ми, сегашният текст ми се вижда доста по-размит. Сякаш просто в текста ви казва, не успяхме миналия път, излишно да опитваме повече оставане на страна равенството между двата пола, най-уязвимите категории от населението и ради са други важни аспекти. Разбира се, трябва да вземем предвид сферите, които са от компетентността на държавите членки, но да не забравяме какви са и изискванията на гражданите, защото нашата задача е да настояваме за мерки за социално подпомагане, за подкрепа, преди малко забравих да кажа, но искам да наблегна на този факт, че си дадахме сметка, че при превода на измененията на различните езици не е добре изразена, изразена идеята, която исках да прокарам. Но секретарията оправи тази грешка. Така че просто привличам вниманието ви към това. Ще получите корекциите по превода. Може би след всички тези коментари няма да отхвърлите последния вариант и ще видите, че той е добър. Най-важното за мен е, че комисията по заедостта е призвана да отговаря на очакванията на нашите съграждани. Това е основната ни мисия. Ние трябва да подготвим един документ и препоръки, които да не са чисто вертикални. И се надявам, че нашата гледна точка ще бъде чута. Защото в документа, по който трябва да се произнесем, липсва обща визия. А това, тя е от съществено а, значение за защита на, на гражданите. Е, Шадов. Благодаря. Благодаря. На... Е, давам дъвта на господин Бах, докладчик оценка на НП. Благодаря. Първо, е, много благодаря, благодарности на докладчикът. Благодаря, че и поддържахте връзка с докладчиците в Сянка. Най-общо казано съм удовлетворена от предложението на нашата комисия. Отбелязваме всички важни теми, квалификациите, минималното заплащане, равнопоставеност на половете, борба срещу бъдността и много други. Приветствам а, вашия подход. Считам, че е много важно да се измести данъчното бреме от работещите в друга посока. А каква ще е тази посока? Има много различни схващания по този въпрос. Може би да има повече данък за околната среда, данък за потребление. Няколко са възможностите можем да бъдем оптимисти, но би следвало също да помислим, примерно, по темата дългосрочна безработица. Доста сме говорили е, по тази тема, особено безработицата за младеща. Тя си остава важна. Също намаляването на бюрокрацията е много важно за да можем също да се постигне и реформа. Мобилността е важен аспект, за да има и успешно влизане на пазара на труда. Тук е важно също и обучението. Страните членки трябва да пригодят системите си на образование към изискванията на зелената економика, дигитализацията и новите е, приоритети на економиката. Оценявам е, работата на комисията. Смятам, че целите на стратегия 2020 не биват да бъдат е, пренебрегвани, защото ние далеч не сме ги постигнали, особено по отношение на борба с бедността. Тоест, не бива да, да пренебрегваме стратегията 2020, а точно обратното инвестиции, структурни е, реформи и отговорни бюджетни политики. Това са трите основни стълба на програмата на комисията и те трябва да се използват за постигане на целите на стратегията 2020. И в заключение мога да кажа, че нашата работа бе много конструктивна. Е, постигнахме компромиси и трябва да действаме много бързо, за да можем да предадем достатъчно на време е, позицията на парламента. В противен случай съществува опасност е, съвета да ни пренебрегне, ако не реагираме на време. Смятам, че докладчикът ще е съгласен с мен. Е, че не е необходимо да изписваме цели списъци с е, пожелания, а да направиме конкретни е, предложения. Представителя на социалистите и демократите, благодаря. Първо искам да изкажа колко положителна е оценката ни за работата, свършена от докладчика насоките за, за заетост трябва да са формулирани така, че да отразяват е, проблемите, с които се сблъскват в момента страните членки. Един от тях е дългосрочната безработица, затова и подкрепяме усилията е, за, е, за осъществяване на програми за преквалификация, за да могат хората да заемат нови работни места – Отбелязва се също нарастването на бедността и необходимостта да се осигури минимален доход. Подкрепяме тази теза. Освен това, нашата група ще подаде някои подобрения към текста, а именно първо трябва да се направи ясна връзка между насоките за заетост и стратегията Европа 2020. Това бе подчертано и от докладчика на НП. Ние сме съгласни с него. Насоките съществуват като инструмент, превиден в договорите за подобряване на изпълнението на стратегията Европа 2020. И сега ще има ревизиране на тази, е, на тези, на тази стратегия и насоките са първата стъпка от тази ревизия. Именно за това не сме съгласни изрично да се упоменават в насоките за заетост целите на стратегия 2020 целите за заетост, за бедност и за образование. Също така искаме да предложим конкретна цел за младежката безработица. Също така смятаме, че трябва да опоменем риска от това да се оказват натиск за занижаване на социалните и трудовите стандарти, защото този риск съществува и ние не можем да го приемем. Затова ще предложим няколко е, формулировки за доизчистване на текста в две от насоките, за да няма намаляване на социалните и трудови стандарти. Трето, пенсиите. За нас е напълно ясно, че ако пенсионната система трябва да бъде устойчива, първото, което следва да се направи, е е да се повиши е, заедостта. Това е най-лесният начин пенсионната система да бъде устойчива. Естествено, трябва да се направи някаква връзка между стила на живот и пенсиите. И ще подадем е, текстов в този смисъл. За нас най-важното е колко дълго в живота си човек е правил социални вноски. Това е до, така, до изчистването на формулировката за пенсионната система. И това е част в края на кращата от ключовия въпрос как да направим така, че пенсионните ни системи да бъдат дългосрочно устойчиви. Това е. Благодаря. Екаре, господин Краснодевски. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика, че ни дава възможност да обменим мнения в такъв правен етап на работата. Много интересно за мен. Ние сме от различни страни и представяме различни политически пристрастия, но по отношение на социалните и економически социалната и економическа картина в Европа сме на едно и също мнение. Според мен мина вече времето, когато разглеждахме економиката само от парични и данъчни е, аспекти, много по-важно е сега да отчитаме социалните моменти. Е, социалното изключване е явление, с което трябва да се борим. Това всички сме на едно и също мнение. Страните членки работят по различен начин по този въпрос – и според мен ние ще намерим общи решения. Много ми харесва факта, че докладчикът подчертава необходимостта да се подкрепя предприемачеството на малки и средни предприятия. И също данъчното бреме. Данъчното бреме за труда то определено е пречка за социално интегриране и за развитие на трудовия пазар. Така че конкретните предложения, като например формулиране на възможни решения, са много важни. Това се отнася и за този документ, а и за много други. Ние никога не бива да забравяме, че в Европа економическата картина е различна за всяка отделна страна. Също поради факта, че и економиките на страните членки са взаимосвързани. Затова и винаги трябва да се отчита е, факта, че има и разнообразие и вътрешна връзка. Има различни законови режими, има различни стандарти на живот и различна практика в социалните системи. Много често е, започна да се споменава явлението социален дъмпинг, но то не отразява положението във всички страни. Тоест, е, много имаме какво да дискутираме. Обеден съм, че ще постигнем компромис по тези толкова важни теми. Госпожа Вебер от Алда. Благодаря. Нека да благодаря на докладчика за становищата и за подхода и откритостта и в работата по е, досието за ангажираността на останалите докладчици в сянка, да направим така, че доклада да отразява становищата на целия парламент. На базата на предходен опит е, мога да ви кажа, че аз лично не съм много оптимистична по въпроса доколко можем да въздействаме на решението на съвета. Но все пак считам, че е много важно посредством настоящия доклад и насоките за заетост да изпратим ясно послание за становището на парламента и то такова, че да може да бъде взето предвид и по-нататък. Разбира се, има ясна връзка между стратегията 2020 и, насоките за заетост, защото именно по тая причина се прави и е, преразглеждането на стратегията. Съгласни сме с много от подходите и предложенията на докладчика. Ще ги подкрепим. Особено идеите за подкрепа на малките и микро и средни предприятия. Също подкрепяме идеите за семейен бизнес. Според нас е много важно да се постави въпроса за дългосрочната безработица и също така искаме да сложим акцент върху някои аспекти, които за нас са важни. От доклада на комисията се виждат някои факти, които е, и това трябва да става и в бъдеще – да ни се дават ясни информации за това от какво се нуждае като реформа трудовия пазар. Очевидно тенденцията е да се търсят високо квалифицирани е, кадри за съществуващите работни места, така че трябва да има и съответното образование, но същевременно ниско квалифицираната работа в Европа ще продължава да съществува и не бива да се обезкуражават хората да се занимават с подобни дейности. Един аспект, който искам да очертая е, че е, ако мога така да кажа, европейския пазар на заедостта е, който съществува, защото мобилността в рамките на Европейския съюз съществува. Аз не считам, че границите имат ролята, която са имали в миналото. Ние сега трябва да обмисляме какви са нуждите на европейската економика като цяло и да подготвяме хората да вземат работни места и в други страни, не само в собствената си страна. Примерно комисия, когато излиза с препоръки, трябва да отчита положението в околните страни, а и в страни, където е ясно, че да речеме има много е, мощна е, миграция. Във всеки момент трябва да можем да се пригаждаме към това, което реално е, имат нужда економиката и пазара. Социалната помощ е, определено трябва да не се забравят някои уязвими групи особено децата, които са подложени на риск от бедност. Децата, където родителите са в състояние на дългосрочна безработица, защото тогава има голям шанс децата също да продължат с тази семейна традиция, което да бъдат безработни, което е сериозен проблем. Сигурна съм, че ще работим добре заедно. Никой от Гуен не иска да се изкаже, нито от Европа за пряка демокрация. Давам думата на госпожа Ламберт, която представлява зелените. Благодаря. Аз представлявам Татьяна Данока, която е нашия докладчик в Сянка. Ние определено приветстваме доклада. Той определено върви в правилната посока. Оценяваме акцента, сложен на проблемите с бедността и несиметричното развитие, както казва Както казах тук изказващите се, ние всъщност нямаме възможност да вземаме решения, само даваме мнение, затова е важно да го направим и бързо. Винаги се очаква това от нас. И се надявахме, че поне с новата комисия ще, ще да е възможно да бъдем консултирани малко по-рано. Като цяло сме доволни от доклада. Той се занимава с някои е, така, трудни моменти от е, предложението на комисията, което е много меко и не се занимава с най-спешните проблеми. Ще подадем някои изменения за да застъпим други въпроси. Е, бедността определено е загриженост, която е, вълнува всички нас. Е, създават се нови работни места, но също така има и твърде голям брой хора, които търсят помощи, защото тези нови работни места не биват заплатени достатъчно. Важно е да има целенасочени инвестиции за създаване на работни места. Също е, повдигна се въпроса тук за социалните осигуровки и смятам, че трябва да има, така да се въведе понятието минимална социална закрила за да има възможност да се подкрепят гражданите при преход, ако сменят работата си или е, вземат време на работа и така нататък. Ще подадем нещо и в смисъл да, на борба с дискриминацията на трудовия пазар, защото все още има твърде много хора, които не могат да използват таланта и квалификациите си заради съществуващата дискриминация на трудовия пазар. Някой друг иска ли да се изкаже? Не. Комисията, представителя на комисията, генерална дирекция за етост. Заповядайте. Благодарности на докладчика и на докладчика в сянка за е, ценните препоръки. Отбелязваме си ги. И последно думата има госпожа Агия. Благодаря за всички изказвания, които чухме които вече пристигнаха и всички, ще се запознаем всичко, което ще ни изпратите от тук нататък. Всичко това, което казахте, ще бъде, ще бъде взето под внимание. Хоризонтално. Много държа да се занимаем с дългосрочната безработица. Каква е целта на председателството на Европейския семестър? Целта е да се сложи край на дългосрочната безработица. Нека да се възползваме от тази декларация и да отчетем това и в нашите предложения. По повод следващите заседания с докладчиците в Сянка мога да ви уверя, че ще се опитаме да сближим позициите си и да изготвим документ, където, който да изправя общото ни послание. Крайния срок за изменение е 22 април. На 28 ще ги разгледаме и на 16 юни ще приемеме становището в нашата комисия. Сега стигаме до 12-та точка от дневния ред. Първа обмяна на мнения по работния документ за изпълняване на доклада за оценка на Европейската година за активно устаряване и солидарност между поколенията. Давам думата на Господин Кукан. Не го виждам в залата. Не виждам и кой го замества. Тогава от социалистите и демократите има думата докладчика в сянка госпожа Блинкевич Чуди. На Ищекрую vis tiek aš noriu padėkoti pranešėjui nors jo šiandien nėra už parengtą tą darbinį dokumentą. Благодаря. Искам сърдечно да благодаря на докладчика за този работен документ, който много добре полага основите на нашата работа и нашата дискусия в комисията и подготвя доклада. Надявам се да посоча основните елементи. Според мен този доклад не дава само оценка за 2012 година, а трябва да вземе под внимание редица критерии. И по-специално да посочи, че тази политика трябва да продължи. и е, какви решения следва да се вземат за тази цел. Приветствам факта, че е, Европейските дни на активното застаряване хвърлиха светлина върху съдбата на възрастните хора в нашето общество и по-специално тези, които нямат достатъчно финансови средства. Много важно е е, е, тази европейска година, 2012 година е, и всички инициативи, които са приети в нейните рамки, да служат като трамплин за бъдещето, като пример за дейност и, и проява на солидарност с възрастните. Предвид демографското развитие и перспективите за бъдещето, ние не можем да не признаем, че Европа устарява. Това е факт. Трябва да направим всичко възможно, за да може голям брой предприятия да приемат програми за солидарност с лицата, които са в края на кариерата си. Това трябва да е част от нашето ежедневие като политици. Пак повтарям, тази година трябва да послужи като основа или трамплин за бъдещото развитие. Искам да спомена и проблема с участието на възрастните на пазара на труда. Е, активната възраст също се удължава и трябва да погледнем от друга гледна точка как да се борим с безработицата сред възрастните. Много от тях са принудени да се адаптират или да тотално да преобърнат трудовите си умения и навици. Така че тук е хубаво да се работи от наша страна и с работодателите, за да бъдат стимулирани да инвестират и да наемат възрастни и също времено да инвестират и в нашето бъдеще доклада се казва, че някои от целите на тази година, Европейска година, не бяха постигнати. Събитията, организирани през тази година, са включвали, е, една от критиките са включвали само лица, които така или иначе са били активни в тази област. А що се отнася до различните проекти на Европейския съюз, смятам, че за в бъдеще трябва да започваме и да продължаваме всяка дейност, за да може наистина да постигнем осезаем резултат. Ние вече сме включили наши партньори в нашите дейности, но сега е момента да разширим това участие и да обвържем тези дейности с устойчивото развитие. Тук имам предвид не само пенсионната система, а и системата на здравеопазването. Докладчика също се спира на този проблем. От 2004 година до сега от 2004 година, когато се присъединиха 10 е, нови държави членки, включително и моята страна Литва, се сблъскваме редовно с един проблем, а именно високо квалифицираните млади хора емигрират към други държави членки и е, това оказва много силен финансов натиск върху пенсионната система в нашите страни, защото младите и то най-квалифицираните, най-способните, най-активните емигрират и напускат страната. а не тези, които са покрити от социалната система. И точно тези млади биха могли да допринесат за подобряването на социалната ни система, системата за социално осигуряване. От друга страна трябва да се инвестира в образователната система, в здравеопазването и да се подобрят социалните служби. да улесним достъпа до този вид услуги. Като целта е да разполагаме с по-добра инфраструктура за възрастните хора и да инвестираме в това. Надявам се, че ще работя добре с докладчиците. Благодаря ви за вниманието. Yes, uh, thank you. Много ви благодаря. Аз сега бих искала да помоля господин Кукан да направи своето встъпително изказване като докладчик. Тук що чухме първият ни докладчик в сянка, тъй като малко избързахме с а, дневния ред, но сега господин Кукан имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Скъпи колеги, С голямо удоволствие вие ще ви представя работния документ по оценката на Европейската 2012 година за активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията. Това е първото досие, с което се занимавам в комисията по заетост. Затова и това е много важно за мен досие защото, както виждате, аз самият съм един активен възрастен човек и бих искал да бъда, да водя успешен активен живот като възрастен човек. Затова и този да е толкова важен за по-нататъчна ми работа в тази комисия. Основната цел на доклада ще бъде да се направи оценка на проектите, започнати през 2012 година. При все това смятам, че е уместно да използваме тази възможност не само за да направим оценка на постигнатото в миналото, но и за да погледнем напред в бъдещето. Ето защо ще се съсредоточа върху препоръките какво да направим за бъдеще. И причината е много проста. В Европа живеем по-дълго и хората раждат по-малко деца. Европейският континент е изправен пред безпредседентна демографска промяна, която ще засегне системата на социално осигуряване, обществените разходи, економическият модел и диалогът между поколенията. Тази промяна вече започна да се осъществява между 2015 и 2035 година. През този период поколението е наречено Търтнаш поколение Беби Бум, родено между след Втората световна война, започне да се пенсионира. През 2000 2010 година, най-общо казано, че има четирима работещи и за всеки пенсионер, а през 2016 година ще има двама работещи за всеки пенсионер, така че положението, както виждате, значително ще се промени. Ето защо въпросът за активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията се превръща в все по-важна тема. Тема, която се нуждае от пълното ни внимание. Това е една тема, която засяга различни аспекти на социалната политика, на политиката на заедност, политиката на здравеопазване, технологическият напредък и економическите политики. Не само, че средно на европейският континент оставява, но все повече се засилват и разликите между регионите и между държавите членки. И в някои случаи тези разлики са огромни. Европейската 2012 година имаше следните цели. Да повиши цялостната осведоменост на населението за активния живот на възрастните хора, да насърчи дебата, да предостави европейска рамка и да насърчава дейности за борба срещу дискриминацията въз основа на възрастта, стереотипите и преодоляване на пречките. Какво беше постигнато през в рамките на тази инициатива? Преди всичко, темата вече фигурира в дневния ред на всички държави членки. Най-добри постижения имаше при повишаване на осведомеността на европейско равнище, на равнище и чрез инициативи как на европейско, така и на национално равнище. Във вашите резултата на тази година беше създаването на показател за активен живот на възрастните хора и ръководните насоки за активен живот на възрастните хора и солидарност между поколенията. Специфични инициативи, като например училища, за диалог между поколенията привлякоха много интерес, включително и от страна на медиите. В 2012 година подобри съществуващия диалог, но въпреки това не бяха постигнати толкова добри резултати в изграждането на нови мрежи. Мобилизацията около темата беше значителна, но участието в социалните партньори беше не винаги достатъчно и а, не винаги успяхме да привлечем всички заинтересовани страни. Като цяло Европейска 2012 година помогна за предефиниране на основните политики за активен, активен живот на възрастните хора и насърчи обмяната на най-добри практики между държавите членки. Европейската добавена стоеност от Европейската 2012 година може да бъде установена чрез постиженията за подобряване на обученията и обмяна на добри практики. Също така има инициативи за подобряване на уменията и познанието на заинтересованите страни, които участваха в организацията на различните мероприятия в рамките на Европейската 2012 година. Има данни, че последиците, че добрите резултати от Европейска 2012 година надхвърлиха самата 2012 година и поне някои от тези инициативи ще продължат да дават резултати през доста по-дълъг период от време. Колеги, време е да започнем да гледаме на възрастното, на устаряващото население като на възможност, а не като на бреме. Моите препоръки ще бъдат много целенасочени и конкретни и ще са насочени към четирите основни елемента. Първо, да се запази набраната инициатива. Успехът на започнатите инициативи ще зависи от последващите под, под последващите действия, контролът и обмена на добри практики. И в това отношение в Европейския съюз бяха започнати добри инициативи. Сега трябва да гарантираме, че тези инициативи продължават да се разработват и че връзките между създадените мрежи продължават да съществуват. Държа също така да, потръча, да подчертая, че триъгълникът на координация между взимащите политически решения, било на европейско и национално равнище, гражданското общество и частния сектор. Това тристранно сътрудничество трябва да бъде засилено. За целта трябва да привлечем политици, представители на неправителствените организации, възрастни граждани, и а, специалисти от областта на здравеопазването и технологиите. На второ място трябва да се, насочи, да се насърчава економика, която да взима предвид потребностите на възрастните хора. Като в това се включват економически възможности, свързани с разходите на потребители, свързани с възрастните хора, както и разработване на продукти и услуги, адаптирани и насочени специфично за хора на възраст над 50 години. Също така трябва да се работи и за разработване на секторите на здравеопазването и научно-развойната дейност. На трето място трябва да се съсредоточим върху въздействието върху обществото на активният живот на възрастните хора. За целта възрастните хора трябва да се превърнат в правоправни участници в обществения живот. И това може да се осъществи чрез продължаване на активната им, активното им участие в ежедневния живот. Зато трябва да се насръчава диалогът между млади и възрастни хора. Трябва е също така да се съсредоточим върху ученето през целия живот, което в дългосрочен план ще допринесе възрастните хора да имат по-добри възможности за достъп до пазара на труда. И на четвърто място трябва да се борим срещу дискриминацията, основаваща се на възрастта и стереотипите. И накрая, ако искаме успешно да, да се справим с демографските промени, трябва да се преборим с стереотипите, свързани с възрастта. И тук говоря не само за достъпа до заетостта и пазара на труда, но и за защита на правата на възрастните хора. Възрастните членове на обществото ни са по-уязвими, те често са жертва на злоупотреби и за това трябва да им се обърне особено голямо внимание. Бих искал да се върша с а, един цитат от, от Европейска 2012 година за активния живот на възрастните хора. Цитирам. Активният живот на възрастните хора означава човек да остарее в добро здраве и да бъде пълноправен член на обществото. Да се, чувстваме, да се чувства по осъществил се в професионален аспект, да участва активно в ежедневния живот и да се чувства пълноправен член на обществото. Край на цитата. Аз лично бих искал да отгасим тази цел и тази идея чрез започване на един дългосрочен процес на размишление за това как може да продължим започнато през 2012 година. Колеги, с нетърпение очаквам вашите коментари и приноса ви в, от най-ранният етап на изготвяне на доклада ми, защото днес обсъждаме само работна а, работния документ, като в частност се обръщам към колегите от интергрупата за активен живот на възрастните хора и солидарност между поколенията. Благодаря ви. Thank you, and you are really on spot. Благодаря. Абсолютно. Правилно казахте, че е, хората сега са активни дори в напредна възраст. Сега чуваме кой е кандидата за президент на щатите, дама на над 60 години, което е много по-различно от е, всичко случващо се преди 70 или 60 години. Господин Краснодепски е следващия докладчик в Сянка. Заповядайте. Здание pana sprawozdawcy. Напълно споделям становищата на докладчика, а именно, че темите са изключително важни. В нашата политическа група има работна група, свързана с демографските проблеми, връзките между поколението и застаряването на европейското общество. Но искрено да ви кажа, когато не бях член на парламента и не бях член на никаква институция, просто бях активен граждан, не забелязвах голяма разлика между 2012 и останалите години по отношение на възрастните или е, солидарността. Може би е имало интересни мероприятия в е, този момент, но дали те са се отразили на социалната солидарност, много се съмнявам. Освен това, което виждаме, че се повишава възрастта за пенсиониране. Сега казвате, че една госпожа кандидатства за, за президент на щатите, но въпрос е какво се прави, е, за да се дава възможност на хората. Сега, примерно, чувам, че има жена, която на 60 години очаква е, близнаци. Ако е, се сравняваме с щатите и правим сравнение с страните членки на Европейския съюз, Дискриминацията на, по възраст всъщност в Европа съществува много повече. И ако мога да коментирам два аспекта, които не виждам във вашия доклад. Първия вече бе споменат още в началото, а именно, че активна дейност на възрастните не може да бъде задължение и не може да се използва като средство за решаване на економически проблеми, което за съжаление се случва твърде често. Много често чисто биологичната възраст в различни страни в зависимост от нивото на социално развитие на съответната страна, означава е, напълно различни неща. В някои страни възрастните имат много по-труден достъп до здравоопазване заради възрастта си. Това е едно. Второ, нека да ви обърна внимание, че достоинството на възрастните хора и приобщаването им към обществото се случва чрез участието им в семейния живот. И да ги правим по-активни, не означава да оставяме обществото в обществото да чари отчуждение. Това всъщност се случва много често в момента, защото между хората се установяват само пазарни взаимоотношения. Имам и е, една чисто езикова бележка – активно остаряване. Не знам как ви е, звучи на английски, но на полски този а, то, превода е чудовищен. Съвсем различно е да говориш е, за активност на хора, които е, са стигнали определена възраст, но на полски поне да говориш за активно остаряване звучи много странно. Не знам какво да правим, да забавяме процеса и да ставаме по-млади. Вярно, че заради английски ни се налага да използваме странни езикови конструкции, но поне е, на полски е, фразата звучи много странно и надявам се, че няма да бъдем принудени да устаряваме активно. Следващия докладчик Сянка. Čega človeka, ki bi mu zaupal. Eh, Докладчиката е абсолютно най-подходящия човек, е, който да се занимае с е, доклада на тази тема. Но нека да коментирам и думите на господин Краснодебски. Аз лично също не харесвам идеята за активно стареене. Аз лично бих предпочел да старея пасивно, т.е. това да се случи по-бавно. Но в края на краищата, е, в един или друг момент, ние всички ще се сблъскаме с това явление. Действително много е важно да обсъдиме тази тема, госпожо председател, и съм убеден, че докладът ще бъде отличен. Аз се опитах да е, предизвикам новоизбрания председател на Европейската комисия, когато представяше програмата си, като му зададох въпроса дали е, трябва да има конкретна стратегия спрямо променящата се демография на европейското общество. Не получих отговор, но се надявам, че въпросът ми е бил забелязан. Ние, в... Ние сме решени да продължим с темата и да настояваме тя да бъде дискутирана в бъдеще. Все по-често откривам спрямо предходния мандат, че започваме да говорим за проблемите на остаряването като цяло в неговите социално-економически изменения. Измерения, извинете. в доклада за Европейската година за активно остаряване и солидарност между поколенията установих следната информация. Само 42% от европейските граждани се интересуват от възрастните. Макар, че е, дори е, част от тях да са част от е, вече възрастните, но хората вероятно не се възприемат като устаряващи, затова процента може би е дори още по-висок. Във всички случаи, според мен, обсъждайки тази тема и доклада, ще стигнем и до заключението, че Европейския парламент трябва да поеме по-голяма отговорност за създаване на модерна политика и мерки за застаряващото население. А, именно примерно разработване на, на програми за заетост на по-младите възрастни, така да се каже, които остават без работа по време на криза и които все още имат е, голяма готовност и желание да работят. Затова трябва да има и някакви насърчителни мерки за това те да бъдат вземани на работа. Също трябва да обмислиме и критериите за е, здравна закрила. Те трябва да бъдат хармонизирани и достъпни за всички. Друг въпрос, който ме интересува е може ли да се търсят някакви единни стандарти? Дали не може да има и някакъв вид контрол над пенсионните фондове? много правителства се възползват от пенсионните фондове да подкриват бюджетните си дефицити и това трябва да бъде обект на внимание. Е, според мен е темата е важна и трябва да й се отдели повече внимание. И в заключение нека да кажа няколко думи за това как възрастните могат да помагат на останалите, които също напредват в възрастта в Словения. Имаме програма за примерно 600 доброволци, които се занимават с около 150 хиляди свои връзници на възраст над 60 години. Това е, е програма, която подкрепя и е, качеството на живот на по-възрастните. Вероятно, трябва да се направи повече и за признаване на подобни инициативи за помощ на възрастните. Също трябва да има и система за платено подпомагане е, защото по този начин може да има хора, които да е, осъществяват професионалното си развитие по този начин, било то дори само като втора работа. В миналото обявявахме година на едно или година на друго. Имахме година на междукултурния диалог за различните религиозни малцинства и подобни е, години не са носили никакви, кой знае какви резултати. Надявам се, че е, сега нещата няма да стоят така и че ще има добри последици за формулиране на европейска политика. Зелените, Европа за пряка демокрация и ГУЕ не са тук, поне докладчиците им в сянка, така че сега давам думата на депутатите, госпожа Язловецка. Thank you very much, Madam Chairman. Е, може отпов... Благодаря ви, госпожо председател. Бих искам да отговоря на казаното от господин Краснодемски. Аз също познавам много хора на 20 годишна възраст, които се чувстват много възрастни и хора на по 60-70 години, които се чувстват млади. Така че важно е колко активен е човек. И това се доказва и от а, много активните членове на нашата комисия в по-напреднала възраст. Напълно съм сказан, съгласна и с казаното от, от е, Едуард, представянето на доклада му за Европейската 2012 година, Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията. Всички много се радвам, спомням си много ясно как се радвахме, че ще посветим тази година на изграждането на връзките между по-възрастните и по-младите поколения. Много се радвам, че имам тази възможност да чуем резултатите постигнати по време на тази Европейска година. Представих няколко от тези резултати и за жалост, тези резултати са доста ограничени. Може би би трябвало да увеличим усещането за отговорност от младите хора, отговорността, която те носят за техните родители, баби и дядовци, и може би трябва да им припомни колко е важно да се грижат и за вътрешните си роднини, не само за децата си. С удоволствие слушах различните ви коментари, най-вече в точката от доклада ви, в която се съсредоточавате върху необходимостта да продължим да надграждаме над постигнатото по време на Европейската година на активното устаряване и солидарността между поколенията. Според мен също така е много важно да обърнем внимание на наблюдаването, на начина по който се използват структурните фондове и да видим дали някои от тези структурни фондове наистина се използват за изграждане на тази необходима връзка между поколенията. Добре, уместно е да се засили силята тези връзки. Това е важно за бъдещето ни, не само за нашите поколения, но и за бъдещите поколения. Също така съм убедена, че когато говорим за социални инвестиции, а постоянно се повтаря колко е важно да се инвестира в социалната сфера, може би трябва да обърнем повече внимание на мерките и инициативите, които в миналото преди кризата бяха много успешни. Така, например, в Нидерландия имаше специфични субсидии за баби и дядовци, които се грижат за внуците си, след като са се пенсионирали. Подобни инициативи допринасят за изграждането на връзките между поколенията, като едновременно с това помагат на възрастните хора да продължават да водят активен живот. също така и много потенциални ментори сред възрастните хора, които биха могли да помогнат на младите. Но в някои случаи те не се съсредоточават върху подготовката и предаването на опит на по-младите хора. защото възрастните хора се опасняват, че в момента, в който останат да се пенсионират, вече могат да бъдат заменени от следващото поколение. Госпожа Мартан. Благодаря ви, госпожо председател. Не на ще преше, че анализираме доклад за постижение на Европейската година през 2012 година, през 2015 година, три години по-късно. Съжалявам, но съм съгласен с колегата, изказал се преди мен. Опасявам се, че набраната инициатива вече че набраната инерция, извинете, вече намалява и че резултатите не винаги са на висотата на очакването. В това место, може би нещо не съм разбрал и се надявам да успеете да ме убедите в противното в по-нататъчните ни разисквания. Но ако правилно съм ви разбрал, господин докладчик, разбирам, че дори и без е, економическата криза, основната цел е възрастните хора отново да се върнат на работа. Спомням си неодавна във Франция през 80-те години пенсионната възраст беше 65 години. 80-те години във Франция не е епохата на преисторията. И по, по това време вътрешните хора обикновенно а, починаха в 4 те години след пенсионирането си, много често дори същата година, в която се пенсионира, както се случи с собствения ми баща. Сами става малко странна идеята да искаме възрастни хора отново да се върнат на работа. Ето защо искам да съм сигурна дали правилно съм ви разправил. Първо, трябва може би да започнем с малко наставления и да обясним на всички колко важно е възрастните хора да работят. Това ми се струва доста странна позиция. Втори довод. Пак се надявам, че съм ви разбрал погрешно, но ако правилно ви разбрах, тук говорите за те наречената сребърна економика, т.е. економика на посребрените коси. Тоест, в нашата европейска економика, в която се преструваме, че няма економически проблеми, може би с помощта на връзните хора ще успеем най-накрая да е, възстановим економически растеж. На трето място, това обаче не е достатъчно, тъй като има възможност за печалби, трябва всички да се възползват от тях, при условие, разбира се, че може да осигурим необходимото място на пазара на труда за младите хора в тази економика, която ще се ръководи от по-възрастните. И тук ми се струва, че е, вече съвсем се въртим в затворен кръг. И четвъртата точка еманация на единомислието, за да не се за да няма опасност да бъде отхвърлен доклада ви, включва някъде тук накрая ще споменем и дискриминацията. Но тук говорим с дискриминация въз основа на възрастта. Нека възрастните хора да не напускат економическата система просто защото са възрастни. Много се надявам да успеете да ме убедите, че погрешно съм ви разбрал, когато имаме възможност да обсъдим отново вашият проект доклад. Но аз лично съм на 54 години и от тази си възраст смятам, че на всяка възраст човек има право на достоен живот и на възможността да се радва на живота, както каза колегата преди мен. Трябва да имаме правото да имаме време, да имаме възможност да се отпочинем, може би да пътуваме, да открием света около нас. Може би дори имаме правото, както каза един друг колега преди нас, да навлезем в доброволческият свят и да помогнем на други хора, които може би също са възрастни хора. Чисто и просто трябва да имаме време да се погрешим за семейството си и най-вече за внуците. Аз лично смятам, че е, има че човек достига една възраст, в която има право да спре да работи и да допринася за натрупването на национално и европейско богатство. Благодаря ви. Thank you. Много ви благодаря. Господин Малтаев. Благодаря, госпожо председател. Това, което ме впечатли в този доклад, е, че е добре да се насочи погледа на активната дейност на възраст но какво означава термина активно устаряване? Трябва да се вземе предвид и продължителността на живота на различните социални категории, защото разликата между един работник и един директор е най-малко 6 години, така че този фактор трябва да бъде отчетен. А ако активната стара възраст позволява да се да, на, наши, на възрастните хора да избират как да живеят. Е, тук не става въпрос само да участват е, в е, трудовия свят, да работят до 70 години, както ги задължават някои страни, но да, да, да са дейни, да участват в асоциации или фундации, да развиват култура, която не са имали време да развият в, по време на активния си трудов живот. И да, да се опитват да правят нови контакти, нови връзки. Важно е обаче да се подчертая, че е необходимо да има солидарност между поколенията. То става въпрос за нашите родители, прародители, които е, устаряват при все по-добри условия, благодарение на развитието на медицината. Но ние, по-младите, сме длъжни да се запитаме как ще е, е, бъдем с тях, как ще им създадем достойни условия и добра, добри медицински грижи, е, структури, които да ги приемат, да се грижат за тях, условия, които да им позволят да устареят, запазвайки своето достоинство. Ако така разбирате активното застаряване съм за, но ако то означава, че по този начин ще се удължава пенсионната възраст все повече и повече, за да работят възрастните хора за това съм против. Тези, които искат да си починат и да се ползват от свободното си време, трябва да имат това право. А, тези, които искат да оставят повече време за професионалния си живот. Ако една жена, споменахте тук една дама на 60 години, която реши да бъде кандидатка в президентските избори в Штатите, е, може би тази дама не се счита и за стара, но ако имате зад гърба си 40 годишна териера на един конвейер на монтиране на автомобили, се съмнявам, че ще имате все още желание да продължавате професионалното си бъдеще. Благодаря. Е, Много ви благодаря. Накрая давам думата отново на господин Кукан. Много ви благодаря, госпожо председател. Най-напред бих искал да благодаря на всички колеги за приноса им към дебата. Радвам се, че имахме такъв интересен дебат преди приемането на доклада. Няма да влезам в подробности, но ще направя няколко коментара. Изненадвам се, че толкова много колеги имат проблеми с термина активно старяване. Особено колегите от Полша, защото ние в Словакия много, полския, полския и словашкия са много близки езици. Ние на словашки използваме този термин и няма никакви проблеми. използвайте уместната терминология на полски при буквалният превод има проблеми понякога. Това се случва, например, с някой от абревиатурите в другата ми област, вашата политика, от, например, Европейската служба за външна дейност. Така че, моля ви, не привеждайте буквално, а използвайте с надлежната терминология. Е, аз познавам много хора, които са на по 75 години, които се чувстват а, много млади и познавам 20-25 годишни момчета и момичета, които се чувстват възрастни. Знаете, че вължената дата са просто, е, са просто няколко цифри на лист хартия, които по никакъв начин не ви определят. по въпроса на за 67 годишната дама, която е кандидат за президентския пост в Съединените щати. Ами разбира се, тя цял живот за това е работила. Така че няма нищо изненадващо в факта, че тя се кандидатира. И никой не си представя, че човек работил цял живот в автомобилостроенето, в на поточната линия би се кандидатирал за президентски пост. Никой не казва, че 67 години е възраст е прекомерна възраст. Помните колко беше възрастен Роналд Рейган и той спечели студената война срещу Съветската империя. Той тогава беше на над 70 годишна възраст, така че не подценявайте 67 годишната дама. Може всички да останете изненадани. I appreciate contribution. I... Благодаря ви за приноса Данута. А по въпрос, по по коментара на господин Дантен, мисля, че ще има много ползотворен разговор. А двамата френски колеги държа да подчертая, че този доклад не иска по някакъв начин да принуди възрастните хора да се върнат обратно на работа. Но ако някои от тях, както и вие казахте, са готови и в добро здраве и с... биха искали да продължат да работят. Те не биват да бъдат дискриминирани просто защото са на по-напреднала възраст и да бъдат заменени с млади хора. Така че целта е да им се даде възможността, ако искат да продължат да работят, а не да ги а, принуждаваме или да бъдат изтласквани само заради възрастта им. Говорки за дискриминация, разбира се, качеството на живота е много важно. Трябва да се подобри качеството на живот на възрастните хора. Защото има много възрастни хора, които се радват и на най-малкия жест. Така че трябва да гледаме по-реалистично на нещата. Не толкова се вълнуваме от а, философските постройки, а да обсъдим конкретните обикновени неща, които ще подобрят ежедневния живот на възрастните хора. Обеден съм, че те много високо ще го оценят. И ако някой си мисли, че целта на този доклад е да принудим хората да работят по-дълго? Отговорът е не. Ако те предпочитат да се радват на живота, нека да им, да им дадем тази възможност. Но нека и да не въвеждаме правила, като например, че на възраст 70, 60 или 50 години човек трябва да се пенсионира. Това се случва в в моята държава. Хора на възраст 50 години за съкръщаване от работодателя си с довода, че са прекалено възрастни. Това според мен не е справедливо. Ако хората искат да продължават да работят, нека да имат тази възможност. А ако искат да се радват на живота, нека да имат възможност да, да участват по-активно в културни и други дейности. Разбира се, трябва да бъдат насърчавани да го сторят. Още веднъж много ви благодаря. Убеден съм, че това беше една много полезна дискусия. Ще доизясним много елементи, за да стане доклада вероятно не е приемлив, приемлив не за всички, защото това е невъзможно, но да в един доклад, който да отразява становището на от членовете на нашата комисия. комисия. Of... На 28 май ще разгледаме проекто доклада. 3 юни е крайния срок 12 часа за подаване на изменения. 23 юни ще разгледаме измененията и в комисията по заето ще го приемем на 15 или 16 юли. Последната точка от дневния ред е презентация от Евро, за използването за възможност за неприсъединяване към разпоредбите на директивата за работното време. Давам думата на съответния представител на Еврофанд, господин Хоргия Кабрита. The floor is yours, wherever you are. Не знам къде сте, давам ви думата, заповядайте. Да, извинявайте, не ви видях, заповядайте. Благодаря, госпожо председател, за възможността да представя изследването, което направихме неодавна. Аз представлявам Европейската фундация за подобряване на условията на работа и живот – за да говоря за условията за не е, изпълняване на не включване към директивата за работното време. Най-общо казано има възможности за дерогация е, от е, тази директива и е, изследванията, които направихме, ще, ще ви представим тези а, изследвания, ще ви представим възможностите за не включване в разпоредбите и ще направим няколко заключителни бележки, а, с което се надявам, че ще дадем стимул и за дискусии. Директивата 2003-88 създава изискванията за организиране на работното време в е, рамките на изискванията за безопасност и сигурност. В такъв смисъл се засяга и рамковата директива за здраве, опазване и за здраве и без, безопасност на работа. И европейските страни трябва да гарантират определени права, максимално работна седмица – минимални е, периоди за почивка от работа и е, минимален период от платен годишен отпуск. Това са правата, които се установяват със съответната директива. Директивата бе приета от е, Европейския парламент и съвета по член 153. Мога също да подчертая и факта, че е, Европейския съд е, призна е, клаузите на директивата, като се произнесе, че максималното работно време е платено от отпуска и третия елемент от директивата са елемент от общностно право, което на които имат право всеки, е, всеки работещ в Европейския съюз. Също така не бива да забравяме и хартата за основните права. Там се предвижда справедливи и е, недискриминиращи условия на работа. Всеки има право на работни условия, които да е, опазват здравето му и достоинството му. Също се говори за ограничения, за максимален период за работа и минимален отпуск. Тоест, тези елементи са застъпени и като основни права в Европейския съюз. Ако разгледаме съответната директива, е, откриваме, че има възможности за дерогация, за отклонение от принципите, застъпени в директивата. Това е член 17, където се предвиждат дерогации, е, дерогации в конкретни случаи, член 18 където се дава възможност за дерогация с колективно договаряне и член 21, което е, е основата на нашата презентация, е възможността на страна, страните членки да не предлагат член 6, а именно максималната работна седмица, където се казва, че никой не може да работи повече от 48 часа на седмица, включително допълнително време. Ако разгледаме член 22, алинея 1, извинете, член 22, извинява се оратора, страните членки могат да не прилагат тази разпоредба, стига да са предприели необходимите мерки, работника да е дал своето съгласие и да се е съгласил да работи повече от тази, това предвидено работно време, и че няма да има последствия за него, ако той каже, че не желая да подпише подобно споразумение. Трябва да се пазят и е, документи за тези споразумения и те да могат да бъдат предоставени на трудовите инспекторати. За да е, се знае кои е, работещи са решили да. Е, се възползват от възможността да не приложат изискването за максимално работно време. Сега въпроса, който се задава е има ли някакви ограничения? Има ли някакви ограничения за възможността да се работи повече от 48 часа, както е предвидено в директивата? Както се вижда, няма такива, няма предвидени ограничения за това колко е, часове могат да се договорят работещите да работят допълнително. Също не се е, конкретизират и референтните периоди, дали става дума за една седмица, два месеца или година. Няма нищо предвидено в такъв смисъл. Но, ако разгледаме директивата в подробности, две имплицитни ограничение има. Едното е 70 часа на седмица поради разпоредбите на директивата за работно време, защото има съответно изискване за 90 часа почивка. В една седмица има 160 часа общо, което означава, че могат да работят само максимално 70 часа. Това е имплицитното ограничение. Друго такова съществува за спазва, при спазването на принципите за безопасност и здравословна среда. Националните власти и трудовите е, инспекторати всъщност могат да забранят е, извършването на определен е, труд в определена продължителност, ако има рискове за здравето и безопасността. Какви могат да бъдат тези рискове? Е, в много случаи става дума за дефиниции, които се използват. Случаи, които се използват на практика, няма дефиниции. Няколко проучвания са проведени от нашата организация, които показват, че има връзка между дългите часове на работа, особено продължителна такава, и е, извършването на повече грешки, повече инциденти, нарушен баланс между личния живот и работата, стрес и е, въздействие върху здравето. Тоест, има достатъчно данни, че работенето в дълги периоди, на дълги часове, се отразява неблагоприятно на здравето. Благодаря на вашата комисия за възложеното ни е, проучване, което да поясни как е, страните членки се възползват от съответната възможност да е, получат дерогации по директивата. Ние влязохме в консултации с националните си е, кореспонденти и зададохме четири въпроса. Първо, ли е, възможност да се излезе от тези, да има дерогация по тези разпоредби и как се прилага тя. Основните. А също има ли е, дебат по въпроса? Много скромно бе проучването, но все пак установихме доста интересни резултати, които ще споделя с вас. Първо, страните могат да се обединят в три основни групи. Първо, където има разрешена дерогация или не включване към разпоредбите, който може да се прилага за който и да е отрасъл България, Кипър, Естония и още Унгария, не извинете, Малта и Обединеното кралство – има страни, където в ограничен случай се използва тази възможност. Белгия, Чехия, Франция, Германия, Органия, Латвия, Холандия, Словакия, Словения и Испания. Има страни, които не се възползват. Австрия, Харватия, Дания, Финландия, Гърция, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Португалия, Румъния и Швеция. Ето картата, която показва трите различни случая. Давам ви малко време да разгледате положението и нека да ви обърна внимание, че повечето от страните отсветени в оранжево, които всъщност ограничено се възползват от възможността да не прилагат тези разпоредби, това се случва в сектора на здравеопазването обикновено за спешни случаи и други подобни. Също така работещите е, при повикване. Там се използва това, тази възможност. има значи, възможност да се използват е, възможността за дерогация, но в ограничени възможности. На, изготвили сме таблица, която описва различните режими. Ще коментирам сега Чехия и Испания, защото те се възползват от възможността за изключение в сектора на здравеопазване – и също така прилагат една е, преходна мярка. Тази преходна мярка вече е обаче изтекла и Чехия и Испания вече нямат режим на използване на изключението. До каква степен се използва възможността да не се прилагат разпоредбите? Всъщност ние не сме много наясно доколко се прилагат възможностите за изключение, освен за Обединеното кралство, където се поддържат данни от 2011. С, те, с това изключение нямаме много данни за това как се използва това изключение, дори в страните, където то не е неограничен. В Австрия има известни проучвания от 2013 сред медицинските страни е, за това дали лекарите са готови да работят е, повече от определеното и 2006 се оказа, че лекарите работят 59 часа, после след вече 2013 тази цифра е намалена, но пак е над а, ограничението, а предпочитанието на лекарите всъщност е да работят само 42 часа. 76% от тях са заявили, че са за това задължително да се намали е, работното време. Тоест в Австрия лекарите са готови да, е, да има ограничение за непрекъсната работа не повече от 25 часа. Също разгледахме данните от прегледа на работните условия в Европа от 2010 година, за да видим има ли някакви съотношения спрямо е, използването на тази клауза и броя на работниците, които работят е, допълнително. Тук имате е, съответните данни за трите типа страни виждате дяла на работниците, работещи над 48 часа на седмица в основната си или допълнителна работа. И като цяло страните, които се възползват от клаузата, работят много по-малко. А Румъния и Гърция в най-дясно виждате как се отличават. Впечатлението ни е, че е, дългия работен ден не е свързан директно с, с съществуването на възможността да има ограничения или не, а по-скоро с е, културата на съответната страна и е, организацията на работа, включително договореностите с профсъюзите. Що се отнася до дебата в момента, страните членки, които в момента не прилагат възможността за дерогация, много малко от тях имат проблеми с това. Първо случая в Австрия е интересен, защото през 2015 година, от 1 януари тази година, бе прокарано едно изменение за закона за работа в болниците, които, е, което дава възможност на лекарите да не спазват ограничението 48 часа. Като обаче е наложено ограничение от 60 часа допълнителна работа. А Австрия официално заявила, че не иска да прилага изключението, но по практически съображения в здравеопазването те са започнали да го прилагат с, като имат намерение да продължат с това прилагане няколко години напред. Social partners there's also the Интересен е случая в е, Ирландия, Гърция и Италия, които наскоро бяха обект на сезиране на съда на в Люксембург от страна на Европейската комисия, тъй като изглежда, че те не спазват правилата за ограничение на работното време на лекарите в обществената система на здравеопазване. И в Чешката република и във Франция отново се поставя въпроса за прекалено дългото работно време в сектора на здравеопазването. В Чешката република, както вече казах, съществуващите разпоредби престанаха да са в сила през 2014 година, но продължава да съществуват такива практики в сектора. А във Франция в края на миналата година имаше стачка на заетите на непостоянни трудови договори в Франция, тъй като е, има случаи на прекалено дълго работно време с е, докладвани случаи за над 60 часа седмично. Няколко заключителни бележки по това проучване. Първо, малко промени има от 2010 година на сам изключение на държавите, които споменах. Законодателството не се е променило съществено, а ще се отнася до възможността да се използват това право на неучастие, също не знаем много. Няма необходимите сведения. Така че може би трябва да се опитаме да се здобием създания от различни източници. Важно би било в случая да се запознаем с е, условията, при които се е, сключват тези споразумения за изключение, как се прилагат и т.н. Не разполагаме с необходимите данни. Знаем също така, че има отрицателно въздействие върху здравеопазването, в здравето, в здравето на работещите при много дълго продължителност на работното време. Ето защо явно, че има причини да се смята, че ограничено работното време благодетелстват както самите работници служители, така и работодателите. И накрая темата, която може би ще обсъдим малко повече днес тук, има много въпроси без отговор към момента. И един от въпросите е свързан с а, приложното поле на а, това право на участие. Дали става въпрос дали, дали тези правила се прилагат за работещият или за типът договора на заетост, защото ако се прилагат за типа, типа а, заетост, тогава може да има случаи на много по-дълго реално работно време, защото се, прилага, се прави проверка само на спазване на условията за даден трудов договор, но не се смята кумулативното работно време, ако има няколко сключени договора. Същия въпрос е свързан с инспекциите за труда и дали тези служби наистина имат възможност да наблюдават прилагането на това право на неучастие, защото данните, които разполагат, ни дават възможност да предполагаме, че може би има проблеми в това отношение и се заслужава да се направи по-задълбочена проверка. И накрая би било добре да се знае какви са причините държавите да решат да използват правото си на неучастие. В много държави членки Доводи са, че, държав... че работниците и служителите трябва да имат възможност да работят, ако искат да го направят. В други държави членки хората са принудени да работят повече, защото заплащането е много ниско и те трябва да работят повече, за да, за да имат адекватно заплащане. Това са основните послания, това са основните области, които трябва да разгледаме по-внимателно, за да знаем реално как се прилага това право на неучастие. Преди да приключа, бих искал да обърна внимание на последният екран. Виждате ня... списък на няколко от нашите публикации на английски за връзката между дългото работно време и здравето на работниците, служителите, например. Обръщам внимание на няколко проекта, които скоро ще влязат в сила, като например Европейското проучване за директива за работното време в Европейския съюз до 2015 година. То се повежда в момента. Може би в близко бъдеще ще има повече данни и ще може по-добре да получим връзката между дългото работно време и влушаването на условията на труд. Благодаря ви, господин Каприта. Аз сега давам думата на колегите, които искат да се изкажат. Започваме с Тери Ранке. Благодаря ви, госпожо председател. Много ви благодаря за това много интересно изложение. Според мен е важно ние като комисия по заедостта да обсъдим този въпрос. Искам да се спра на няколко елемента, които за мен наистина са много важни. Първият е свързан с, с картата, която ни показахте и, и държавите, които се използва правото на неучастие. Интересно ми се стори факта, че това е една много цветна, много разнообразна карта. Забелязали сте обаче дали има връзка между използването на правото на неучастие и типа социална система, като се прилага в тези държави членки? Аз не виждам подобна връзка, но може би има такава. Също така, може би има някакви някакви сведения за политическото обсъждане на този, това право на неучастие в съответните държави членки. По въпроса за, за Испания и Чешката република казвате, че в момента е, е, има период на обсъждане. Имате ли представа какви са графиците и кога се очаква да се приложат стратегиите за премахване на този принцип, особено в отрасла на здравеопазването? Знаете ли какви са стратегиите и въобще как се прилага директивата за работно време в другите държави? Имам и въпрос за отрасловите споразумения за браншовите споразумения, казвате, че здравеопазването е отрасъл, от който най-често е обект на изключение в държавите, които използват в ограничена степен правото на участие. Може би има и други сектори, за които имате подобни наблюдения. И ако да, как се сключват браншовите споразумения в съответните държави членки? И последният въпрос. Сектор на здравеопазването е един от най-важните. Въпросът ми е направен ли е анализ на разпределението между половете, т.е. дали мъжете или жените се третират по-различно съгласно правото на неучастие, тъй като знаем, че в сектора на здравеопазването работят много жени така че, може би трябва да разгледаме този въпрос и от гледна точка на работа между половете. Благодаря ви, думата има госпожа Штайна. Yeah, Благодаря много. Благодаря на оратора за ценната и качествена информация, която е много важна за нас и за нашата работа в комисията. Аз също имам някои въпроси. Първо, до каква степен директивите и решенията от съдебната практика на Съда на Европейския съюз се прилагат след това в държавите членки? Било важно да се знае, защото да обсъждаме други регламенти на Европейския съюз, уреждащи тази област. Освен това, вие споменахте последствията от е, дългото работно време върху някои категории лица, особено в здравния сектор, но трябва да се помисли и за потребителите, пациентите, ползвателите на тези услуги. Дали от тяхна гледна точка не би трябвало да се даде по-голяма защита – Става въпрос за, за самите пациенти, за прекратяването на работа, отпуска по болест. А, аз не знам дали ако съм пациент, ще съм готов да му оперира лекар, който е вече преуморен от работа. И не знам вие какво мислите, но смятам, че това проучване все пак оставя доста висящи въпроси как се използва тази клауза за право на неучастие? Тя може да придобие чисто економически аспекти. Според вас обаче, може ли да има и други аспекти, които да говорят в нейна полза? Вие споменахте, че тази клауза се използва по най-разнообразен начин, но имате ли някакви доказателства, които да посочат, че член 22.1 не се спазва. Именно, че, няма, че не са на лице предварителните условия, именно съгласието на работодателя, за да може работника да избере тази клауза. Много ще ви бъда благодарна, ако отговорите на тези въпроси. И накрая последен въпрос. Споделяте ли мнението, съгласно което решението за неучастие или да, за, да, за отказ от работа се вписва в хартата за основните права. Благодаря ви. Думата има господин Башир. Благодаря ви, господин Кабрите за проучването направено за правото на неучастие директивата, в директивата за работното време. Не мога да кажа, че изводите от вашето проучване шокират мен и членовете на моята група. От самото начало беше съвсем ясно, че това не е област, в която законодателството на европейско равнище може да бъде надежно, практически приложимо или пък би било желано от държавите членки. И това става ясно от големият брой държави членки, които поискаха и получиха право на нея участие при приемането на директивата. А сега се оказва, че дори и в 12-те държави членки, които напълно прилагат директивата, поне половината са, са докладвали случаи на сериозно неприлагане на директивата. Освен това, има и държави членки, в които времените изключения вече са изтекли, но които очевидно са в състояние да прилагат изцяло разпоредбите на директивата. В Австрия където няма право на, не, на неучастие, работещите не са доволни от своите условия на труд. Ако погледнете къде бяха проблемите с работно седмица на 48 часа, това не е, това не са държавите, които поискаха право на неучастие. И това според мен е много красноречиво. Според мен изводите, които може да си направим, са много ясни. Има много голям брой индустрии и сектори, които дават работа на граждани на нашия континент и те са разпределени по неравномерно между държавите членки. Трудностите при приемането и сега при прилагането на тази недобре изготвена директива ясно показват, че единен подход в, този, в тази област не може да бъде надежден. Предвид този анализ, не сте ли съгласен с мен, че законодателството в тази област би следвало да се остави на равнището на държавите членки? Благодаря ви. Мистер Марта. Господин Марта. Мерси, на президент. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това интересно изложение и за насочването на прожектора върху въздействието на тази директива върху здравето. Разбира се, има хора, на които не им пука за здравето на работниците, е, искам да ви припомня, че в един минал <laughs> живот, да го кажем така, им, съм срещал работници, които бяха съгласни да работят и още и все по-дълго и все по-дълго. Работеха по 24, по 36 часа нон-стоп, не защото обожаваха труда, а защото имаха нужда от пари. Така че нека да не забравяме това, да не караме хората от желание да е, си изкарат хляба, да си загубят живота. Е, но тъй като, както ви казах, на някой не им пука от здравето на работниците, е, е, искам да Соча вашето внимание върху други аспекти конкурентно способност и производителност. Трябва да кажа, че страните, където се прилага клаузата за неучастие, не са непременно страните, където има най-добра конкурентна способност. Тоест, лесно може да се покаже, че няма никаква връзка между работното време, конкурентоспособността и производителността. Нещо, което мога да потвърдя, защото по-настоящем изготвям доклад за бъдещето на европейската индустрия и посетих 8 различни страни и различни видове промишленост. Може би някои тук няма да повярват, но тези индустрии, където се работи най-малко, са най-конкурентно способни и производителни. Говор... Мисля тук за някои е, немски, френски е, или скандинавски предприятия, белгийски или испански. Защо? Защото тези предприятия инвестират много в производствените мощности и в подобряване на условията на труд точно тези предприятия, които създават добри условия за своите работници, гарантират по-високата им производителност. Така че нека да избягаме от клишетата, които някои пробутват. И се връщам и към нещо, което каза Юта Штайнрок. Аз също, за жало съм бил болен, налагало ми се да хода в спешна помощ. Франция е, във Франция са, лекарите от спешна помощ работят безкрайно дълго. Пристигнах една вечер в 23 часа в спешното отделение на а, френска болница и трябва да ви кажа, че не ви се иска да ви лекува съответния дежурен лекар, не защото не е компетентен, защото няма сили от умора. Така че привличам ви вниманието, внимание за здравето на работниците и няма никаква връзка между конкурентоспособността и прекомерно дългото работно време. Thank you, Madam Zuber. Госпожа Цумра. Добре, obrigada. Um, de, queria também informar a Comissão uh, que Благодаря. Искам да уведомя какво а, направи една група неправителствени организации, организации, които се притесняват именно от тази тема и а, които искат да разберат какво ще бъде бъдещето на директивата. Стигнахме до заключение, че съществуващата директива, която вече е в сила, съдържа разпоредби, уреждащи условията на труд и тук си мисля за тези 48 часа седмица, седмично, което означава, че вече работниците са длъжни да приемат много дълго работно време. В този дух практиката на неучастие, на, отка... на отказ, допринася в още по-голяма сметка за дерегламентиране на работното време. Затова ние сме много загрижени от психосоциалните рискове за работниците и смятаме, че е необходимо да се въведат повече минимални правила за сигурността и безопасността на труда. По наше мнение, принципа на колективните трудови договори трябва да бъде запазен, запазен защото точно те помагат да се уредят различните ситуации, които вече съществуват всеки един от различните отрасли. Разбира се, че трябва да се намери начин да се поставят работниците в най-изгодна позиция, когато договарят тези условия на труд. Това исках да кажа. И между другото, ще ви помоля да ми отговорите. Когато е, споменаваме безработицата, е, все по-често се казва, че намаляването на работното време с запазване на заплатата и броя на работните места би могло да допринесе за намаляване на броя на безработните. Um От тази гледна точка увеличаването на броя на неучастие на отказ не би ли довел до увеличаване не се говори за намаляване на работното време не по практически причини, а защото по истерически причини работниците винаги се боли за намаляване на работното време, за подобряване на качеството на живота им. Това е една от основните тенденции на нашата цивилизация. You, uh, vice chair, madam Яшловяка. Госпожа Язловецка. Благодаря. Аз искам да задам следния въпрос. Във вашето проучване анализирали ли сте до каква степен е, клаузата за неучастие се използва при колективното договаряне? И какви изводи могат да бъдат направени? И също, макар че това не е тема на проучването, може би сте анализирали какви е, други са слабостите на директивата. Ние се спираме върху клаузата за възможно неучастие, но може би има други слаби моменти. Благодаря за въпросите. Сега се надявам, че господин Каприта ще може да ни даде кратки отговори. Радвам се действително, че получих толкова много въпроси, защото това показва колко е интересна темата и колко е важна за политическите дискусии. Да започнем с картата, която видяхме и социалните модели. Не сме правили това сравнение именно трябва да се огледат системите на индустриалните реш... Е, взаимоотношения, защото тук е, се поставя също и въпроса за колективното договаряне. Това ще е първото нещо, което вероятно ще направим, защото тук е и нашия опит. Добре ще е да се огледат и социалните системи, да но казах, че така скромно беше проучването, но това предложение ще го сложим в списъка ни на задачи да вършим, за те първа за извършване. Стратегии за приспособяване или за действие, когато съответните разпоредби временни изтекат за Испания. Нямам данни ще вляза връзка с кореспондентите ни от Испания в, Чах, в Чехия. Знаем, че на практика дълго, по-дългите часове на работа са реална практика. Министерството на труда е наясно и се предприемат мерки, но в края на кращата практиката си продължава хората да работят по-дълго. Медицинските лица определено го правят. Няколко въпроса имаше за браншови договаряния, има ли други сектори? Повечето от секторите са здравеопазването и спешните грижи или там, където има нужда да има време на работещи на повикване. Това са обикновено отраслите. Здравеопазването, пожар, пожар, пожарникарите, този тип професии. Анализ по полове, прекрасна идея. Ако имаме време и ресурси, ще го направим. Във всички случаи го слагаме в списъка си. А, ние работиме по въпроса за равнопоставеността и а, е, определено е, тук е, ще се опитаме да видим дали можем да отчетем и този аспект. Дори и да не го направим 100%. За изпълнението дали има проучване, как се изпълнява директивата за работното време. Това не е наша, наш прерогатив, това се върши от Европейската комисия. Тя отговаря е, за предоставянето пред парламента и съвета на доклади за изпълняване на директивата за работното време. Мисля, че в момента се е, правят две големи проучвания. Трябва да изчакаме и да видим какви ще са резултатите от тях. Е, въздействията върху здравето и при, индиректно върху пациентите. Проблем е до каква степен искаме да има положение, в което 11 или 12 страни позволяват в здравеопазването лекари и медицински сестри да работят а, определено над максималния брой часове за работната седмица. А, в края на крещата директивата за работното време е свързана именно с безопасността и здравето. Тук в медицинските среди се поставя въпроса за безопасността и здравето на пациентите. В някои страни има данни, че младите лекари, понеже са в началото на кариерата си, искат да работят повече, искат да печелят повече и да получават повече опит. т.е. има воля това да се прави. Но въпросът е кой защитава тези лица от тях самите. Те може да са готови да работят, но а, работата прекалено много часове е, също не е препоръчителна. Социалните партньори директно не са ангажирани питате за данни за, не спа, за неприлагането. Мисля, че и комисията би искала да има тези данни. Това е едно от най-важните въпроси. До сега това, което видяхме за националните разпоредби за директивата за работна същото време се изпълняват е, на хартия изцяло, но на практика нямаме данни. Има ли други съображения, освен економически? Да, примерно оценката на работата. Хората могат да бъдат оценявани, е, за да бъдат повишени. Примерно, ако им се отказва, оказва натиск те може би искат да работят повече, за да покажат, че работят много и ще получат и повече признание. Това не е точно економическо съображение. Примерно да се получи повишаване или признаване от колегите. нарушения за хартата, на хартата, мисля, че не мога да отговоря. Може би има. Предпочитам да не коментирам. Законодателство на европейско ниво. Дали да не се остави е, да решават страните членки? Членът позволява именно на страните членки да решат дали да го прилагат или не а, когато започва прилагането на директивата, те могат а, да информират комисията си за намеренията си. Именно по тази причина а, сега се получава това, че някои изпълняват, други не и е, на, на, в закона има приложена, е, транспонирана директивата за работното време. Въпросът е как тя се изпълнява на практика. Връзката с конкурентноспособността е отличен въпрос. Не сме го разглеждали. Ние в края на кращата работехме само по директивата. Тя става дума за организиране на работното място – с оглед на съображенията за безопасност и здраве. А конкурентоспособността също има отношение, но то не е по темата на нашето проучване. Във всички случаи дълго работата, дълги часове има отношение към производителността и съответно върху качеството на услугата. Затова и примера, който дадохте вие, е много добър. В много страни има колективно дърговаряне, където се допуска максимално къс работен ден и е, там, примерно 35 часа, там конкурентоспособността е най-добра лекарите във Франция. Да, много интересно. Случай обаче не е такъв само във Франция, но и в Обединеното кралство, в Чехия, в Ирландия продължава дебата. Определено не става дума само за Франция да има лекари, които работят прекалено дълго. И накрая, ако не пропускам нещо, ролята на колективното договаряне – В този случай колективното договаряне се разписва по член 18 от директивата, който гласи, че посредством колективни договори е, социалните партньори могат да договорят изключения от максималното работно време, но не максималната работно време за седмица. Там не може да има изключения, така че за всички останали аспекти колективните договори имат отношение и е, са достатъчно важни. А за индивидуалните неучастия, тогава вече е, самото лице може да заяви писменно дали е готов да работи повече от 48 часа за работодателя си. И ако не бъркам, когато има индивидуално не участие, те могат да се позовават и на директивата, и на браншови споразумения. На тази база казват, ние няма да спазваме съответната разпоредба, т.е. социалните партньори не участват в този въпрос, ако мога така просто да се изразя. Надявам се, че покрих всички въпроси. Uh, I... Много ви благодаря. Мисля, че получихме отговор на всички зададени въпроси. Европейската комисия иска ли да добави нещо на този етап в края на дискусията? и на заседанието ни? Не? Очевидността на, че това, че тази директива все още е обект на чувствителни политически дебати. Интересно беше да чуем данните, предоставени от Еврофаунд. Обеден съм, че отново ще разглеждаме въпроса в дневния ред на нашата комисия през едните години. И така приключихме след нашето заседание. Следващото заседание ще се проведе на 7 май тук в Брюксел. Благодаря ви! Благодаря на всички взели участие в разискването. Благодаря ви!